Bien, buenas tardes. Take your seats, please. Моля, заемете местата си. Добър ден и приятен след обед. Ще продължим работа. Започваме с точка 10 от дневния ред за треската. Както знаете, това е доклад на госпожа Доц от 9. Днес ще чуем представяне от страна на комисията и след това ще проведем дебат. От името на комисията. Заповядайте, госпожо. Много благодаря, господин председател. Добър ден. Преди да представя предложението за второ изменение на дългосрочния план за управление на а, треската в а, а, Атлантическия океан, искам да ви разкажа някои общи неща. Дългосрочния план е в сила от 2008 година. Изпълнението на мерките за управление бе обект на оценка през 2011 година, както и от, от научните комитети на ISIS, Международната организация за разработ... изследване на морето и на научно-технически и економически комитет. Процесът бе отворен към общността с участието на регионалните консултантски съвети, представителите на отрасъла и съответните органи държавите членки. Разгледаха се възможни опции за управление в бъдеще. Бе постигнато съгласие за замяна на сега действащия план с план за смесено управление на риболова което е в съответствие с реформата на ОПОР. Плановете за смесено управление обаче са ново средство и научните планове за осъществяването им не са все още готови. Така че едва 2014 година е реално да се очаква приемането на тези планове за смесено управление от комисията. Междувременно се разгледаха проблемите, идентифицирани в сегашния план. Комисията предлага изменение на сега действащия план за треската, който да отчита становищата на регионалните комитети държавите членки, както и становищата на научните оценители. Искам още в началото да подчертая, че това предложение не бива да се разглежда като пълна преработка на плана. То няма да реши всички поставени въпроси. Някои въпроси ще и изискват задълбочаване на частичните оценки, което не можеше да се извършат в рамките на графика, който имахме, за да може да коригираме някои основни проблеми. Ще ви запозная с някои общи моменти от предложението. Моля да не, не се бърка това предложение с предложението за те наречената синхронизация, т.е. предложението внесено в началото на годината от комисията с единствената цел да се измени сега действащия план, за да се включат всички необходими изменения, които да позволят да се синхронизира действащо законодателство с Лисабонския договор. Те в момента се разглеждат от парламента и от комисията. Т.е. имаме две предложения. Едното е предложението за синхронизация с Лисабонския договор, а другото е предложението, което представяме на вашето внимание днес. И така, основната тема в предложението, което представяме днес. Бих искала да отбележа в частност е, изменението в член 4 на действащия сега регламент. Това изменение въвежда изискването да се използва същият е, метод за изчисление на риболовното усилие, както метода, който прилагат е, държавите членки, когато определят базисните параметри на риболовното усилие. Предложението не променя метода за изчисляване на риболовното усилие, а само пояснява кой метод трябва да се използва при изчисляване. Друга основна промена се отнася до член 9. Изменението предлага процедура за определяне на данък в случай, че няма информация за прилагане на нормалното правило, тъй нареченото условие в сегашния регламент на недостатъчни данни. 25% от а, а, ОДО и от а, усилието трябва да се съкратят това, което беше правило за извънредни случаи, се превърна в норма, като например в Категат и западните шотландски води. Това не е намерението на законодателя. Сегашното правило, ако не бъде променено, би довело само за няколко дни до практическо затваряне не само на рибните ните райони за треска, но и на други райони, които използват същите риболовни уреди в а, тези региони. Това може да се окаже неудачно, особено когато в смесени риболовни райони на практика единственият вид се оказва треската. Отчитайки това и а, съобразявайки се с условия, когато не може да се прилага основното правило, ние искаме да а, допринесем за повече гъвкавост. Правилото може да изглежда по-сложно, но всъщност позволява по-голяма гъвкавост на подхода, като по този начин може да се адаптира подхода към спецификата на ситуацията и научните становища. За това прилагаме автоматично намаление на 25% на ОДО или на риболовното усилие. Друго важно изменение се отнася до член 11 на сега действащия регламент. Той се отнася до изключването на риболовни съдове в отговор на мнението на бранша, че изключването на риболовни съдове по реда на член 11 е много сложно и понякога се оказва невъзможно, в предложението се опростява механизма за получаване на такова изключение. Така ние смятаме предложението че предложението ще даде възможно повече риболовни съдове да се ползват от тези изключения и да се превърне в стимул за използване на по-селективни риболовни уреди и да се а, разграничи а, риболова от а, а, дистрибуцията на риба. А, особено когато има региони, където има по-висока концентрация на треска. А, в тази връзка, пак за член 11, предлагаме а, участващите в напълно документирани рибни стопанства съдове, където всички, целият улов се от счита като част от квотата да бъдат изключени от режима на риболовното усилие. Няма нужда от двоен контрол, ако ОДУ е достатъчно, за да се извършва контрол на улова. Сегашното изменение на член 11 се отнася също както и а, за, а, при изменението на член 9 до по-голяма гъвкавост за определенето на необходимите нива на риболов, а, когато общото правило е много трудно приложимо. Комисията поиска консултационни съвети за това при такива условия какви подходи са най-удобни това са а, все случаи, където а, данните нямат достатъчно добро качество. В тази връзка се предвижда възможността съветът да реши всяка година дали да се прилага да се прилага по наташно съкръщаване на увеличението на риболовното усилие. 2013 година ще бъде 15-то съкръщаване на риболовното усилие по дългосрочния план. Три от областите, в, включени в плана, съкръщането на риболовното усилие с 25% ежегодно от приемането на плана. Можем да се представим социално-економическото прекият ефект а, на, върху бр, а, бранша. За това даваме възможност на съвета да решава дали да планира по-нататъчно съкрещаване на риболовното усилие. В изменението, отнасящо до член 14, ние подчертаваме задължението на държавите членки – да решават въпроса за изхвърлянето в рибни стопанства, където има значителни нива на изхвърляне. Знаете, някои области нивото на изхвърляне на треска са наистина много важни. Затова е важно държавите членки да продължат да прилагат всички мерки, които предвиждаме по отношение на подобни случаи на изхвърляне. Предложението е определя нивото на контрол чрез дерогация на базата на най-добрата стратегия за управление на риски. Що се отнася до акта на комисията, който предвиждаме с това предложение, ще кажа, че с оглед на Лисабонския договор се предлага комисията да приема прилагащи актове а, в зависимост от постъпила по-нататък информация в комисията. За да избегнем институционално блокаж на досието, ще кажа, че ние не предвиждаме делегиране на правомощия, но разбира се, може да се очаква някои случаи да трябва да се предоставят да, такива права, за да се опрости още повече процедурата, но това става по преценка на парламента и съвета. По-нататък, нека отбележа, че при приемането на това изменение е доста спешно от гледна точка на държавите членки и на а, отрасала. В момента отрасъл и държавите членки като цяло изразяват подкрепа за нашето предложение. И в това отношение благодаря на госпожа Дот, докладчика, за това, че на предното заседание на 8 октомври на тази комисия бяха поканени представители на регионални консултативни съвети, с удоволствие забелязах, че те изразиха подкрепа за предложението и призоваха за бързото му приемане. За ваша информация, това досие според нас се движи доста бързо в съвета. Вече два пъти бе обсъдено в работни групи и а, тази седмица предстои още едно такова заседание. Благодаря че изслушахте нашето предложение. Разбира се, ще се радвам на градивното сътрудничество на Комисията по рибарство и имам готовност да ви запозная при нужда с подробности от предложението. Госпожа Доц, докладчика. Благодаря, господин председателю. Благодаря на парламентарната комисия за това, че ме определи е, за докладчик е, по преразглеждане на плана за възстановяване на атлантическата треска на много места в е, Европа, Великобритания, в това число и в Северна Ирландия. А планът се, при, се прилага от няколко години. Знам, че се занимаваме и с доклада по съгласуването и хармонизацията, но не мисля, че трябва да бъркаме е, двете неща. Сега говорим за сегашния, настоящия доклад, който всъщност има за цел да измени плана. Доклада по съгласуването се занимава с между институционните тупици и създаването на диалог с комисията. Все пак искам да благодаря на съвета и на комисията за тяхното съдействие, благодарение на което успяхме сравнително бързо да придвижим това досие, този доклад. Искам от самото начало да кажа, че една от причините, поради които се рада на такъв интерес този доклад, е полуката, която може да се излуча от него. Както каза комисията, това е преглед, който, се, който е последствие от оценка от 2011 година, която идентифицира сериозни пропуски в законодателството и в, в регламента и в неговото прилагане. Един от основно, от най-интересните моменти ефектът, че е, настоящото предложение е, е почерпило доста от заинтересованите страни и от е, научните съвети. Занимаваме се с въпроси, които са от голямо актуално значение за сектора и затова трябва да сме близо до отрасъла, до сектора. Докладът не заменя плана, а по-скоро го прецизира. В крайна сметка ще се съгласите, е, това, което се опитваме да постигнем е един добре балансиран а, план за смесени риболовни стопанства. Добри е, новини мога да споделя с вас. От миналата събота и неделя говорих по телефона с е, представители на, а, е, с колеги и става въпрос за изготвянето на плана за, за треската в Баренцо, Баренцово море. Укрепен е а, планът и това определено добра новина. Не бива да умалуважаваме такива неща. Трябва да ги отчитаме сега. Няма да няма да изреждам измененията едно по едно, но по-скоро ще споделя някои е, мисли по въпроса. Мисля, че върху тях може да съм надгражда. Е, трябва да се стига до, е, до такива места, на които да можем да стъпим. Вече споменахме четвърти член от планът. Става въпрос за управление на усилията. Знаем, че това също е една задънена улица. Знаем, че а, са наложени сериозни намаления на усилията от 2009 година насам и не сме установили тяхната, тяхната ефективност каква е изобщо. Така че е, е определено има смисъл да се е, да се е, изяснят правилата за държавите членки. Девети член предизвика лица е, въпроси. Е, 2008 година е една от е, е, последиците от плана е, беше е, всъщност влушаване на положението с наличието на данни за треската. Предложението за намаляване с 25% в 9 е член на сегашния план и разглеждането на положението с данъчното облагане е смислен ход. И това е нещо, което сме се опитвали ние в нашата парламентарна комисия да постигнем. Също на това настоява и отрасъла. 11 член а, се занимава с изключенията, а, които се прилагат за онези кораби, които не ловят много треска. Опитваме се да прецизираме и да рационализираме изискванията, така че да могат корабите да започнат да ползват селективно оборудване. Така няма да се налага да преоткриваме топлата вода, а и да караме всички да преминават през един и същи процес изключение за изцяло документирани е, риболовни стопанства е следващия момент. Не искам обаче да се въвежда управление на а, квоти, освен като инструмент в ръцете на държавите членки. Това естествено е въпрос, който трябва да разгледаме по-задълбочено, защото може да възникнат опити да се заобиколи този принцип. 13 член на 5% компенсация на улова и компенсациите за това. Това е една стъпка, която приветстваме. По такъв начин ще се намали изхвърлянето на треска. 14 член подчертава още веднъж изтъква задължението на държавите членки да намалят а, изхвърлянето. Може да има обаче припокриване между общите принципи на намаляването на изхвърлянето и усилията, които се полагат чрез селективно оборудване. Нито комисията, нито държавите членки трябва да задължават а, а, да се ползват конкретни инструменти конкретни инструменти и ам, оборудване трябва да бъдат достатъчно, те да отговарят на техническите е, изисквания. Доста бързо съм се опитвал да работя по а, е, това досие. Благодаря на всички, които си сътрудничиха с мен трябва да го придвижим бързо напред. Ако има членове на парламентарната комисия, които искат допълнително задълбочено да разглеждаме доклада, аз съм на ваше на разположение. За мен ще е много полезно да чуя вашите коментари. Благодаря. Председателя. Преди да дам думата за разискване, искам да приветствам нашите гости, които са на посещение на Европейския парламент и по-специално нашата парламентарна комисия. Добре дошли. И сега давам думата на депутатите. Господин Стивенсън. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам Европейския консорциум а, на Източна Шотландия. на когато говорим за запасите на треска, това е един запас, основно в Западна Шотландия. Благодаря на Даян Дот за доклада. А, имам някои въпроси към комисията, може би самия докладчик ще е, поясни тези моменти. Много се радвам, че липсата на всякакъв гъвкаво с 20% намаляване и а, а, допустимия допустимите, общо допустими улови ще, ще се намалят, всъщност ще изчезнат с благодарение на девети член, тази съществуваща нагъвкавост. гъвкавост. Бих искал да знам обаче как чисто процедурно ще се уреди това. Дали с това ще се е, забави е, процеса, защото вие изисквате е, научни становища, искате да се водят преговори по всеки отделен казус, за да се види как да подходим към тази нова гъвкавост в плана за възстановяване на треската. Трябва ли задължително да процесът да бъде за съвместно вземане на решение? Трябва ли парламентът изобщо да участва? Защото така ще е особено тежък и тромав процесът. Също така, виждаме как съветът многократно е е блокирал многогодишни а, а, планове, в това число и многогодишния план за херингата в Западна Шотландия, както и редица други многогодишни планове. Ня, някои, много от тях са били одобрени вече от парламента, но биват задушени в съвета. Но изведнъж днес комисията ни казва, че е много ентусиазиран съветът по конкретно това досие. Това го намирам за възхитително, ако наистина е така. Може би комисията ще ни обясни по какъв начин се е стигнало до тая промяна на настроенията в съвета. И, и също да каже какво става, какво ще стане с многогодишните планове, които споменах. Та, определено се радвам, че ще се ползва повече селективно оборудване Малко ме тревожи положението с намаляването на сегашните 25%. Това може да доведе до пълно закриване на а, риболовни стопанства. По този въпрос съм писал специално на комисията за Западна Шотландия а, преди две години, като ги призовах да, да променят хода си на действие. Казах, че а, а, Пагубно е това е, ежегодно 25% намаляване. Това всъщност води до повече изхвърлена риба. Тогава получих отговор, че не е възможно да се промени това ход на действие. Сега изглежда вече има светлина в тунела. Стига, стига технически а, да а, е осъществимо всичко това и да може а, работата да продължава нататък да се върши без забавяне. Благодаря, господин Стивенсън, господин Кристенсън. Благодаря ви много, господин председател. Аз също държа да благодаря на комисията за изложението, както и на госпожа докладчика за положения труд. Много е добре, че комисията в предложението си признава какво не сработва достатъчно добре в настоящия план. Действително, съгласен съм с аспектите, за които се говори. Това законодателство за съгласуване на нещата във връзка с Атлантическата треска наистина си заслужава. Крайно време е обаче да се види положението и за Балтика. Доста съм очудена обаче, когато говорим за смесения риболов от 2014 година нататък. Това е нещо ново. Струваше ми се, че още декември месец тази година, още в началото на 2013 година е, ще е, настъпи периода с смесения риболов, а сега разбирам, че това се отлага. Разбирам също, че това е свързано с изчислението на риболовното усилие, защото знаете, че много методи се използват, различни методи в държавите членки. Имаме нужда от гъвкавост е, и наистина запасите трябва да бъдат изчислявани много гъвкаво и точно тук съм съгласен с госпожа Доц, трябва подход случай по случай, трябва да се дискутира много задълбочено тази точка. Трябва да се приспособи настоящото законодателство и към договора от Лисабон. Според мен предложението на комисията изглежда разумно, но трябва да си спомним, че имаме задължения спрямо всички риболовни организации. Знаете, че съществуват много зони, за които не разполагаме с достатъчно данни и за това с радост ще работя с госпожа докладчика и докладчиците в сянка, за да можем да уредим всички останали висящи въпроси. Благодаря. Председателят госпожа Лювин. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Доц, за положения труд и за представянето на доклада. Няколко въпроса от моя страна, ако ми позволите. Първо, чисто практически въпрос. Ако гласуваме това изменено предложение, какво ще стане с предложението за лисабонизация, така наречената лисабонизация? Дали ще имаме два успоредни плана за управление за треската или едното предложение замества другото? дали това предложение всъщност замества старото или ще има просто наслагване на два законодателни текста, които ще съжителстват. Освен това, въпрос по член 9, ако ми позволите. Ако прочета член 9 и по-специално параграф 2б, където се говори именно за тази гъвкавост, която вие толкова искате, ще прочета на английски ако няма достатъчно информация, за да се определя на ОДУ, или ако научното становище посочва, то тогава ще по-низко с повече от 25% от от предходната година. Дали добре съм разбрала? Дали става въпрос или за намаление спрямо предишната година с 25%, или може да се избере някакъв процент, който да е по-нисък от 25%, но според нашата собствена преценка. Тоест и, и, или, или, или. Доколкото схващам, вие предпочитате втория вариант. Това как ще ще е, произведе ефект върху запаса в Категат. Както знаете, запасите в Категат в момента са на историческо ниско равнище. Най-низкото равнище, откакто сме започнали да измерваме запасите, т.е. от 70-те години насам. От 100 000 тона сме преминали на 147 000 тона, ако не бъркам. Аз съм съгласна да въвеждаме някаква гъвкавост, обаче ако имате някаква възможност за такава гъвкавост, повярвайте ми, държавите няма да намалят улова си. Затова ми се струва, че тук има сериозна грешка в изчисленията на запасите в Категат. Не знам за останалите зони, не знам дали има достатъчно научни данни, за да могат да подкрепят е, подобен подход, но във всеки случай от ИЦЕС ни казва, че трябва да се спре риболова. А аз ако прочета текста ви, както сега го чета, питам какво ще стане. Ще спрем ли улова? Ще кажем ли, че няма достатъчно научни становища? Ще намалим 25% или какво ще направим? И в крайна сметка съм съгласна с казаното от госпожа Доц във връзка с добрите новини от Норвегия. Да, действително, треската в Баренцово море е, се е възстановила. Това е прекрасно. Има умножение по 10 на запасите от е, треска от 10 години насам. Значи за 10 години сме минали от 250 хиляди тона на 2 милиона тона – това означава 4 пъти повече от максималния устойчив улов. Всичко това доказва, че има начин да се управлява един запас от треска. Това показва доколко е важно да управляваме интелигентно запасите, с цели, които понякога трябва да се окажат по-низки от максималния устойчив улов, за да може по-късно да надминем този прак. Благодаря. Следващия оратор. Е, Разпорządzenie с 2008 е с прикладен... Господин Стивенсън ми взе думите от устата, но това е един регламент, който е приел план за управление на треската, който абсолютно няма нищо общо с действителността. Всички ние си даваме сметка за това и самия ход на дискусията ни го повтори, потвърди. Затова много се радвам, че се извършва ревизия на плана и това, което предлага госпожа Дот, е, много ми харесва. Мисля, че гъвкавостта, с която ще се здобия плана чрез измененията, е, ще бъде много полезна и благодаря за чудесното сътрудничество. Благодаря, госпожа Флайга. Да, благодаря ви. Имам коментар и въпрос към комисията. Винаги съм мислила, че плана за възстановяване на треската – се разглежда по съвсем различен начин, отколкото с другите подобни плаване, примерно по отношение на рибата то. Планът за възстановяване на треската започна от а, а, нива, които бя, бяха под а, максималният устойчив улов и а, целите просто не бяха непостижими. Но а, рибата тон е в много по-добро положение. Сега предлагаме съкръщение с 25%, а при туната само рибата тон с 40%. Има други видове, за които съкръщенията са 70%. Не мога да разбера логиката на комисията. Струва ми се, че има някакъв вид дискриминация тук. Комисията предлага за 15-та година за Северно море увеличение на ОДО и искам да ви попитам как може да предлагате увеличение на ОДО за Северно море, за треска, като в сравнение с рибата тон, предложението на комисията е да се поддържат сегашните нива. Даже казвате, че може да се увеличи ОДО с 600 000 тона защо поставяме някои структури в по-облагодетелствено положение. Защо предлагате да се увеличат ОДО за а, следващите години? Комисията може ли да отговорите на въпросите? Благодаря. Благодаря за въпросите, които ще ми дадат възможност да поясня някои моменти от предложението. Разбира се, благодаря на госпожа Дот. Ще имаме удоволствие да обсъдим по-подробно различните текстове, предлагани за, е, като част от нашето предложение за изменение на регламента. Ще се опитам да отговоря накратко на първия въпрос. Един от въпросите бе дали нашето предложение ще забави процеса. Това не е нашата цел. Процедурите в, в описани в член 9 на предложението. Разбира се, заявява се ясно, че всичко, което се предлага от комисията, ще бъде обосновано от научни становища. Тоест, няма да има нов процес за, на съвместно вземане на решение. Разбира се, има промени по отношение на ОДУ и риболовното условие, но това се основава на становищата, които получаваме от научните консултантски организации. Искам да потвърдя казаното от госпожа Льовин. Всъщност член 9.2б показва, че ще има гъвкавост и както казвам, като всеки случай се разглежда по-отделно, но може да имаме от 0% до не повече от 25%. Значи няма да има автоматично съкръщаване с 25%, а първо ще има изискването, за да се спазват съветите на научните експерти и ако те не могат да определят ниво на риболовното усилие или отдо на базата на положението на съответния рибен запас или други мерки, които могат да се вземат конкретно за тази зона, ще може да се приложи е, режима на гъвкавост, като се отчита комбинация от различни мерки, които да помогнат да се реши въпроса с въпросния рибен запас. За Шотландия, например, но, например на основата на новите научни е, становища, вече няма да сме в положението, в което бяхме доскоро а именно определене на размера на, по отношение на този запас при условия на недостатъчна информация. А ще отчитаме аналитичните данни и съответното становище, което примерно изисква голямо съкръщение на ОДО и риболовното усилие. Значи не сме вече в положение на недостиг на информация. Не, имаме аналитична информация на базата на съветите на анализаторите. Комисията ще може да предложи съответните а, мерки по отношение на риболовното усилие. Имаше въпрос за връзката между това предложение и новото предложение. Искам пак да прове, про, потвърдя, че това предложение не е предложение, което да реши всички въпроси. Сега в момента работим с научните консултанти и с цялата а, общност за бранша, за да можем да актуализираме а, плана за смесен риболов. Това е нашата цел. В случай, че това не сработи или има ситуация, при която по редица причини, примерно защото някои държави членки на практика не прилагат правилата в сега действащия план за управление, но по различни причини сега действащия план не дава желаните резултати. Но при всички положения ние искаме да продължим да работим, анализирайки различните сценарии при подхода за план за смесен риболов, който ще позволи да се реши въпроса с тези конкретни рибни запаси. Не мисля, че има дискриминация по отношение на становището на Европейската комисия спрямо рибата тон и треската. А, не може да става сравнение. А, между двата вида. Неправилно правилно, казвате за треската в Северно море. Вярно е, там положението се подобрява, това обаче не означава, че имаме обстоятелства, които да позволяват да предложим увеличение на ОДО на базата на научни становища комисията ще предложи намаление на риболното усилие за треска в Северно море. Тоест, мисля, че не сме в такова положение, в каквото сме по отношение на червения тон. Разбира се, така даваме възможност да се избегнат автоматичните съкръщения и да се проучат възможностите за намиране на други подходящи мерки, които позволяват да се подобри с положението на запаса. В отделните текстове нашето предложение се подчертава значението на продължаващата работа за, един, за един, набелязване и подобряване на всички мерки за повишаване на селективността при улова и така да избегнем високите е, нива на е, високите количества изхвърляне на треска. Така ще можем да е, набележим и е, прилагаме подобаващи мерки, които съответстват на конкретна ситуация е, с цел целите в сега действащия план за управление. Благодаря, госпожа Доц, в заключение. Благодаря, господин председател. Накратко ще се изкажа. Благодаря на колегите за коментарите. По един-два от въпросите, които чухме и ми се струват важни, ще кажа две думи. Повечето от нас си дават сметка, че плана за възстановяване на треската от 2008 година беше един много негъвкав инструмент – Оценката от 2011 година показа, че не е, постигаме това, което трябва. Надявам се да отговоря на въпроса с това, на двата въпроса. Сега в момента се, целта е да се въведат някои изменения, да се прецизира плана от 2008 година. Другия доклад, доклада за привеждане в съответствие, е много по-подробен, много по-подробен специализиран. Той има за цел да приведе в съответствие на системата с Лисабонския договор. И мисля, че си струва а, паралелно а, да работим и а, по двата, защото се занимават с общи теми. По отношение на автоматичното намаляване с 25%, това е въпрос, който повечето колеги днес повдигнаха. Това е автоматично намаление, както каза Струан, в крайна сметка ще доведе до закриването на риболовни стопанства. Това се отразява и на други стопанства и на други запаси. И то сериозно. Затова мисля, че си струва да разгледаме отделните случаи по-отделно, така ще постигнем по-висока гъвкавост и, и си струва да обсъждаме това с комисията. Да, както казахте, но обаче това а, няма в крайна сметка да забави процеса, защото не искаме повече е, да се вкарваме в задънени улици. Мисля, че ще се съгласите, че сме на един а, а, много важен етап по отношение на смесения риболов. Бихме искали да го постигнем а, максимално скоро. Разбрах, че 2014 година е, е, най-разумната цел, която може да си поставим. Надявам се комисията да продължи да се вслушва в парламентарната комисия, а също така и в представителите на отрасъла при работата си по това досие. Мисля, че когато работим заедно, постигаме по-добри резултати. И накрая, много ще се радвам да работя с вас. Моля, свързвайте се с мен, ако имате коментари и въпроси. Готова съм да работя по-отделно с всеки, който проявява интерес по отношение на а, доклада. Благодаря. 11, та точка протокол между Европейския съюз и Мавритания. Определена възможностите за риболов и финансовото участие. А, сега, а, понеже и аз съм докладчик, а, ще е, дам думата на заместник-председателя да председателства, за да може да а, си изпълня функцията на докладчик. Благодаря, да. Ще поема за малко председателството, за да може а, нашия председател да влезе в ролята си на а, докладчик. Така че първо на него давам думата. А първо комисията, да, извинявам се. To the commission first. Obviously. Thank you, Chairman. Um, <clears throat> е протокол, който вече е неколкократно е разискван. Той е, той е резултат на продължителни преговори и е, се стигне до предложение, противно на първоначалния план, за двугодишен протокол с 67 милиона от бюджета за ши... Е, рибни възможности и е, за останалите подкреп, е, за подкрепата има предвидени 3 милиона. Основните категории в възможностите с скариди, е, е, дълбоководни, дънни е, риби и рибатон. Там, където имаме нулеви количества, предвиждаме преразглеждане на базата на новите научни данни, на базата на нови, нова оценка на Мавритания. Друго нещо, което трябва да се отбележи е, имаме промяна на техническите изисквания в сравнение с предния протокол. Това е въпрос, на който специално внимание обърна Мавритания. Те искаха да се заложат редица цели при промяната на тези е, условия. Първо, целта за повишаване на контролните мерки на риболова, това е една цел, която споделяме изцяло. Следващата цел бе е, съхраняване на запасите. по-малко риболов по дъното на поморското дъно, така че това, това доведе до преразпределяне на риболовните зони. Друго техническо изискване е резултат от желанието на правителството на Мавритания да се даде възможност на местното население да извлече ползи от, от риболова мавританците не консумират много риба, но пък в същото време има продоволствени проблеми, така че и това е една новост. Да, за да пелагичната, пелагичната флота да отделя 2% за местното население от улова си. Това определено е стойност на цел Четвъртото техническо условие бе е, да се приобщи в самата дейност повече местното население. Това доведе до по-високо представяне, по-високо участие на бордовете на плавателните съдове на местни жители. Тези технически условия Смятаме, че могат частично да бъдат заменени, но като цяло, като цяло смятаме, че е, напълно отговарят на, на посланията, които сме отправили и до вашия парламент в началото на преговорите. Приехме препоръката да се смени а, относителния дял а, а, на европейския бюджет от една страна за страна флота т.е. да се е, увеличи делът, който трябва да е, предостави флотът. Всички тия промени заради новите технически изисквания обаче водят до известна несигурност е, за флота. Трябва да се приспособи към тях и в преговорите е, поискахме е, от Мавритания е, да даде приоритет спрямо този ресурс на Европейския флот. Най-вече, що се отнася за пелагичния флот, имаше, разбира се, притеснения, свързани с свръхриболова, свръхолова и мисля, че с даването на приоритет на Европейския флот, този въпрос се е, решава. Ще се гарантира оставането в излишък на запаси след като е минал от съответните зони Европейския флот. Поискахме Мавритания да прилага същите технически и финансови изисквания за всички други флоти, които действат в района. Европейския флот е, по такъв начин ще има приоритет, но няма да имаме е, някакви е, конкурентни предимства и съответно конкурентни недостатъци няма да се проявяват за останалите флоти, които са активни в района. След първите стъпки по новите условия, след първите, имаше опасение, след като почна, че е, няма, няма да се окаже печеливш от е, това занимание. Ако действително се окаже така, можем, е, можем да оттеглим е, протокола и да прекратим тях, неговото прилагане. Имаме такава предпазна клауза. Ще спрем да плащаме, ако не доведе до печеливша дейност протоколът. И накрая финансовата подкрепа, както знаете, по предния протокол капацитета за освояване на Мавритания на средства се оказа проблем, така че сме предвидели гаранции, че няма да се изплаща нова финансова помощ преди да са оползотворени изцяло преди това разпределени средства. Ще по такъв начин гарантираме, че няма замразени средства по сметки или чакащи средства по сметки и неоползотворени. Да, а, има нови елементи, които са привлекателни, макар и да има някои моменти на несигурност а, спрямо а, европейската флота. А, ще изпитаме новите положения. В момента, в който влезе в сила протокола, ще съберем данни и ако се е, наложи, ще преговаряме с Мавритания за е, изменение на някои е, от техническите изисквания. Мавритания е склонна да приеме това. Основния интерес на страната е да се запазят техническите условия по същество в основни линии, но, но по някои по-специфични конкретни елементи те са склонни и готови да преразгледат условията на базата на данни за, например, улов на а, кораб. Чрез този протокол успяхме да насочим Мавритания в правилната посока, по посока на а, съхраняване на запасите, на постигане на а, баланс. А, и успешно се справихме, определено. Ние, ние а, поставяме изискванията, ние разписваме нормите и всички останали флот и трябва да се съобразяват с тях. Това е в общи линии. Ако има въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. Благодаря на комисията. Докладчика сега ли иска да вземе думата? Да. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на комисията. Много сме говорили по този въпрос с цели месеци в комисията, така че сега няма да е, удължавам дискусията. Вярно е също, че много говорихме за онова, което е, искаше Мавритания и по-малко за това, което ние искахме. Но мисля, че това споразумение има две основни характеристики. Първо, договорихме всичко това с гръб към парламента и към отрасъла, всъщност без да отчетем желанията на отрасъла. И другата основна характеристика е, че отрасла всъщност не го желая това споразумение. Това е казано включително и писменно, включително и пред комисаря преди няколко седмици. Това би трябвало да ни е достатъчно, за да си зададем въпроса дали не трябва да се откажем от е, ратификацията след съгласието на съвета. Така, това е един момент, но има и други моменти. Какво знаем за това споразумение? Сега ще направя един кратък анализ. Този анализ се подкрепя от отрасъла, най-общо казано. Това споразумение ще се подпише за две годишен период след е, преговори, които траеха две години. Тоест, това не е особено ефективна работа. Това струва е, няколко милиона евро за Европейския съюз. Цената на лицензиите е цена, с която ще трябва да се сблъска всеки европейски кораб. И тази цена е три пъти по-висока днес, така че тя наистина не е разумна. Не може да бъде подкрепено а, онова, което а, засяга риболовните зони. Защото казва се, че уловът и самите зони ще бъдат засегнати и за това трябва да се променят координатите на тези зони. Тоест, ако щете, Очакваните загуби е, водят отрасъла да счита, че наистина този протокол няма да е надежден. Видовете не са в опасност от свръх улов, защото се прилага ОДУ. Във всички случаи нещата ще са много сложни. Знаем как е, функционира всичко това и наистина ще е много сложно. Хората ще плащат за тоновете, които е, улавят и ще има санкции, ще има конфликти между това, което казва едната страна и това, което казва другата страна. Сега, прилова. Протоколът изключва 15% от главоногите, включват се е, скаридите, но това означава, че ще има економически загуби за отрасъла. Ако добавим към цялата тази картина е, задължителният транспорт, е, известен монопол в доставките, всичко това са отрицателни елементи. Това е ясно – както и избягването на трансбордирането, например. Всички, всичко това са отрицателни елементи, отрицателни за отрасъла, без никакво съмнение. Казва се, че има някои положителни аспекти. Без съмнение. Не критикувам преговарящия, но мисля, че ние в случая сме на равна нога с останалия флот така че каквото и да се каже в случая за ползата на европейския флот, е, ние знаем много добре, че това не отговаря на действителността. Казва се също, че има и защитна клауза, която би ни позволила евентуално да не платим. Да, обаче протоколът казва ясно, че се плаща 3 месеца след ратификацията от съвета. Тоест тези 70 милиона ще трябва да бъдат платени в 3-месечен срок. Вярно е, че има известна гаранция, а именно съществуваща възможност, ако условията не са спазени за освояване на тези средства, можем и да не платим. Но така или иначе това става 3 месеца след влизането в сила, дори временното влизане в сила на протокола. Така че какво ще направим на практика? Струва ми се, че ще е много трудно да прибегнем до такава клауза. Разполагаме с 4 месеца, за да докажем неспазване на условия. В крайна сметка въпросът е ясен. Защо изобщо очакваме всичко това, след като сами отрасъл не желая тези лицензии? Защо трябва да чакаме 4 месеца, междувременно да инвестираме 70 милиона, след като всичко това може да стане преди това? Ако има някаква воля за преразглеждане, защо това не стане предварително? Тоест, можем да действаме предварително, вместо да действаме в последствие. Казват ми, че това било най-доброто възможно споразумение. Добре, но ми се струва, че с всички тези клаузи, с а, сигналите, които изпратихме, дори няма нужда да говорим за главоногите, защото и тук се е променила позицията. Свръхексплуатация, без да се дадат научните становища, без да се дадат доклади за свръхолов. Изглежда, че и тук има някакво объркване и че всъщност не е имало свръхолов, а просто Мавритания не е искала такъв улов. Всъщност този въпрос е много важен. И ще приключа със следното. Мисля, че не сме отчели достатъчно добре някои въпроси. Аз се радвам, че чух от комисията, че вече има ясна воля за преразглеждане. Защото е ясно сега, че комисията си е дала сметка, че има отрицателни аспекти, включително и в техническите условия. В такъв случай аз не виждам защо това преразглеждане да не стане сега. Какви са намеренията в случая на комисията във връзка с постъпките, с сроковете? и с тази възможност за плащане и след това за отказ, оттегляне на този протокол. Искам да знам точно какво мисли комисията. Какво мисли комисията за нагласите на мнозинството рибари в отрасъла? отрасъла наистина не гледа благосклонно на използването на тези лицензии въз основа на чисто економически критерии. Предполагам, че и други критерии се отчитат тук, но в случая економическите са най-важни, т.е. че не е рентабилно. Казвам го съвсем ясно. Аз съм за споразумение с Мавритания. Мислим, че това е нещо положително, но искаме това споразумение да е добро, да е във всеки случай по-добро от предложеното. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Петима са записали. Започваме с господин Мелеса. Благодаря ви, имам кратък въпрос. Той като бумеранг се връща неколкократно. Как може комисията да сключи договор с Мавритания? и да насърчава парламента и съвета да го одобрят, като ясно се отричат въпроси, свързани с пелагичните видове. Аз просто задам този въпрос, защото не ми е ясно. Добре, благодаря, госпожа Леван. Благодаря ви. Благодаря ти, Габриел за презентацията, но не съм съгласна с теб, че трябва да започнем отново преговори по този договор. Мисля, че протоколът в голяма степен се опира на резолюция на Европейския парламент. В него се зачита всичко, което ние сме вложили в резолюцията. Има ясни принципи за които не може да се водят нови преговори, за което ние сме заявили, че ще ги спазваме. Това са съображенията за опазване на околната среда, за недопускане на е, извънредно високи нива на риболов, това сме го заявили. Казали сме също, че не трябва да сме в конкуренция с местните рибари и да застрашаваме поминъка им. За октопад, октопода, например, има ясно искане от много време от местните рибари, защото се казва, че Европейския съюз на практика е в конкуренция с тях. Октоподът е изключен от този договор, нещо, което те отдавна искат – а, има наистина нечестна ситуация, където субсидирани от Европейския съюз а, съдове се конкурират, а, м, примерно, или пък кораби от Япония, докато местните мавритански рибари нямат право да ловят октопот и да го продават не можем да предоговаряме тези неща. Това е принцип. Ние като парламент не, не веднъж сме го заявявали. Трябва да уважаваме местното население. Необходимостта на тези хора да развиват собствения си риболовен отрасъл и разбира се е, съображения свързани с хранителната е, сигурност. В е, Мавритания отдавна а, се говори по този въпрос. На 14 и 15 октомври, само преди две седмици, имаше заседание на неправителствения сектор и а, местните рибари. Те излязоха с декларация, а, че подкрепят този протокол, подписан от Европейския съюз по всички точки. За мен това е много силен а, знак – че това е съзвучие с, с политиката на Европейския съюз по отношение на развитието и външните работи. И ние трябва да следваме тази политика и в областта на рибарството. За мен е изключително добър знак подкрепата, която получаваме от Мавритания в тази посока. Така че не виждам какво всъщност се очаква от нас да предоговаряме. Европейския съюз в този протокол е успял да включи принципа за недискриминация на всички чуждестранни флоти. Това показва, че ние успяхме в това, което искахме а, чрез а, нашата резолюция за бъдещо развитие на отношенията в областта на рибарството с а, Мавритания ние казваме, добре, всички други чуждестранни а, флоти, които извършват риболов 2-3 а, морски мили от а, крайбрежието, те се конкурират с местните рибари, ние защо да не си ловим нашата риба? Не. Ние успяхме да включим тази клауза за забрана за дискриминацията в договора и мавританците казват, те ни, че не искат да допускат никой друг да ловува в крайбрежната им зона и не виждам как може да се предоговарят неща, запазвайки тези принципи. Това са принципи, под които ние сме подложили, положили своите имена. И ако искаме от индустрията да нарушава екологичните принципи и правните принципи, то тогава съжалявам, но тази, ние нямаме нужда от такава индустрия. Нека да видим как те постепенно ще съкратят своите дейности там, защото ние даваме 17 милиона евро годишно, за да им помогнем чрез предоставяне на ръболовни възможности в водите на развиващи се страни, а те сега да се оплакват. Това е срамно. Благодаря. Благодаря ви, Анна Мария има думата. Благодаря, господин председателю. Моето становище е малко по-различно. Изключването на главоногите е наистина срамота. Петте въпроса от парламента, изпратени до комисаря, засягаха именно това изключение. Повече от 400 души от тази зона все още не са получили помощите, които са решени, но не е отпуснати от правителството. Това означава, че има някакви преки или непреки последици от този улов на главоноги. Това е зона, която не може да промени дейността си, економическата си дейност. Получихме отговор от септември, в който се казва, че така както и сега комисията ни казва, протокола включва клауза за преразглеждане, за да се преразгледат евентуално е, риболовните възможности, ако има възстановяване на запасите. В такъв случай, как е възможно възоснова на докладите на Испанския океанографски институт, който даде много точни данни – във връзка с това, че не става въпрос за запаси в свръхолов, как е възможно тези данни да не са взети предвид и да не са е, извадени на време? Все пак трябва да отчетем положението за тези 400 души, които не получават никаква помощ и които се намират в отчаяно отношение. Про... Положение просто защото не се отчитат научни данни, които са били налични със съответните правни становища, които са можели да бъдат отчетени от комисията. Може ли днес да се разгледат тези научни данни? Холандската преса каза през последните месеци, че те няма да поискат лицензии за риболов. И председателя току-що го каза. Отрасълът е против възможно ли е да предоговорим споразумението? Благодаря. Благодаря, господин Санчес. Eh, Благодаря, господин председателю. Взимам думата, никой не ми е дал, но я взимам, освен ако някой друг не я иска. През 1987 година е изключено първото споразумение с Мавритания. Струва ми се, че това беше основното риболовно споразумение с съответните преференции за Мавритания. Сега отбелязвам, че стария протокол, който е изтекал на 31 юли тази година, е бил с продължителност от 4 години, а сега ни се предлага протокол с двугодишен период. Мисля, че отрасълът има нужда от повече време, повече от 2 години. За две години не можем да разполагаме с яснота и видимост. До някъде можем да споделим становището, според което сигурно за целите за съхраняване на Рибловните ресурси, трябва да се постигнат някакви компромиси, но това споразумение не отговаря на тази цел. Напротив, според мен е силно отрицателно въздействието му. Не познавам точно каква е нагласата на отрасъла в Мавритания, Но според мен би следвало да направим така, че този отрасъл да се радва на една истинска демократична система. Мисля, че тук трябва да попитаме самите рибари, които действат в тази зона. Факт е, че има 400 души, които са изключени директно от това споразумение. Спорният въпрос е улова на главоноги. Няколко европейски държави извършват такъв улов, но не само европейски държави, има и трети държави. Попитах комисията по каква причина не са отчетени подобренията в запасите и не са отчетени научните данни за тези подобрения. Погледнах тези научни становища и видях, че последните референтни данни са от 2009 година. Там се казва, че от 2009 година вече има възстановяване – на запасите, но нямаме данни какво се случва с тези запаси до 2011. Във всеки случай, според обема на улова, става ясно, че запасите са в добро състояние. А тук в предложението на комисията се оказва, че тези факти изобщо не са отчетени. Не се иска намаление, а се иска направо прекратяване на дейността. Ето това се предлага тук. Преди се препоръчваше намалена дейност. И сега ми се струва, че ще трябва да защитим интересите и на мавританските рибари, наистина, но не само. В момента отваряме широко вратите и на либийци, и на китайци, и на японци. Комисията признава, че промишлените кораби от Мавритания с мавритански флаг всъщност сменят флага си. Това са други кораби, но просто слагат мавритански флаг. Така че, ако не се преразгледа споразумението спрямо главоногите, аз отказвам да гласувам за това споразумение. Мисля, че трябва да сме рационални, когато взимаме решение. Платили сме 70 милиона на Мавритания, за да можем да ловим в е, техни води. Комисията ни обяснява докъде са стигнали в преговорите. Не можем да приемаме такива огромни економически изисквания от страна на Мавритания, особено когато си има предвид точно какви са действителните възможности за риболов. Така че трябва да задържим тези, е, това финансово участие за Мавритания, но не можем да го правим, ако е, не се увеличават и риболовните възможности. В крайна сметка цените се покачват, а се намаляват финансовите възможности. Това не е приемливо. Например, за норвежкия омар мога да ви кажа, че няма никаква трудност с запаса, а в същото време се променят и тарифите, променят се е, обемите, е, контрола чрез пътници се засилва, горивата също са с много по-високи цени, и разбирате, че рибарите трябва да плащат повече, трябва да прекарват е, значи 60 часа е, в риболовните си рейсове, за да стигнат до тези зони, плащат повече за спътниковия контрол и в крайна сметка плащат и повече такси. Така че всичко това засяга наистина по съществен начин европейската политика в областта на риболова. Затова настоявам пред комисията гледа това споразумение и да поиска от Мавритания преразглеждане. Благодаря, благодаря на господин Санчес. Muito obrigada. Eu quero felicitar o relator pela... Благодаря, госпожо председател, е, господин председател. Бих искала да поздравя докладчика, защото е, много смело и много подробно ни представи е, своя проект доклад. Тези споразумения винаги са били анализирани скептично от нас, не за първи път. На практика се анализират подобни споразумения по този начин от нас. това е един от най-лошите протоколи, който ни се представя. Систематично отбелязваме, че предоговарянията винаги водят до мерки за намаляване на риболовния капацитет и увеличаване на финансовото участие от страна на Европейския съюз. Всички сме съгласни, когато казваме, че Европейския съюз трябва да играе важна роля за развитието на риболовния отрасъл в третите страни. Но това не означава, и извинявайте, че така ще се изразя, но ние не можем да действаме като благотворително, без да получаваме абсолютно нищо на среща. Ние в крайна сметка подписваме споразумения за риболов, нали? За това става дума. 70 милиона излизат от нашите каси. Срещу какво? Срещу нищо как можем да имаме отговорно отношение, ако подпишем такова споразумение. На мен ми е много трудно да го разбера. Как ние, Европейския съюз, и тук не говорим просто за нашата комисия по ревностопанство, стопанство, ние в момента се намираме в много тежка финансово-економическа криза. И сме силно разтревожени в парламента Постоянно се опитваме някъде да правим економии без да намаляваме качеството на, на услугите и така нататък. Как можем сега да си позволим лукса да подпишем подобно споразумение, което на практика намалява риболовните възможности до нулево равнище? Като изключим главоногите, остават аспекти, които са изключително важни за е, флота на някои държави. Какво ще ловим? Вода? В крайна сметка това е споразумение за риболов. Щом като е споразумение за риболов, все пак трябва да получим нещо на среща срещу парите, които даваме. А става въпрос за изключително големи намаления на риболовните възможности. става въпрос за някои ресурси, които са от абсолютно съществено значение за някои от нашите държави. Установяваме, че наистина цените за корабособствениците се покачват невероятно. Това беше посочено ясно от докладчика, а това означава от економическа гледна точка, че не става въпрос вече за нещо е, надежно, нещо, което може да се поносе, от е, отрасъла. И продължаваме да наблягаме на факта, че риболовните продукти трябва да носят сериозна стойност. Всъщност тези продукти, те трябва да бъдат рентабилни от економическа гледна точка. И ето тук е основното противоречие – ако комисията погледна обективно на нещата, как може изобщо да ни предлага такова споразумение? Това споразумение не е економически изгодно за нашия отрасъл. Разбирам, както вече се каза, че Европейския съюз трябва да изиграе известна роля в тези държави, в тези държави, с които има риболовни споразумения отдавна, за подкрепата на риболовния отрасъл в тези страни. Това го разбирам. Разбирам, че Европейския съюз трябва да даде пример в областта на правата на човека, в областта на устойчивостта на ресурсите. Във всички тези области всички, мисля, сме съгласни. Но това не означава, че трябва да проявяваме наивност или трябва да сме слепи пред факта, че ние не можем да сме единствените за пример – да сме единствените лидери в тази област до такава степен, че да почнем да плащаме без да получаваме нищо на среща, а в крайна сметка правилата за риболов в тези зони да бъдат съвсем различни за другите. Наистина трябва да проведем известна педагогическа работа в тези държави държави наистина трябва да има правила, но тези правила трябва да бъдат е, еднакви и трябва да бъдат економически поносими. Защото, ето, цитирахме Либия, Корея, Япония, Китай. Е, те е, не се намират там, за да финансират мавританския риболовен отрасъл – това също се каза, докладчика го каза и е, се подкрепи от всички, с едно единствено изключение. След като е възможно да се преразгледа това споразумение, явно това е възможно, то трябва сега да го направим. Няма никакво оправдание да плащаме първо и да предоговаряме след това, защото всъщност ние ще постигнем само по-слаба позиция в е, договорите. Трябва да се предоговори преди плащането. Мисля, че е много важно да се разбере, че когато се взима такова решение по риболовно споразумение, ние определяме една схема за останалите споразумения. Така че това е засилена отговорност не само за това споразумение, но и за всички бъдещи споразумения, които ще следват същата схема – така че ясно стана според мен, че моята позиция е следната. Незабавно при при предоговаряне на това споразумение, аз не съм готова да приема подобно споразумение, така както е предложено. Благодаря. Госпожа Фрага. Аз искам да кажа, че когато говорите за рибно стопанство, на края на кращата важното нещо са парите. Тук имаме договор а, и дата. А, това е един договор от юли месец, а, а, но има отказ от страна на бранша, особено флотите. Флотите, които използват а, а, съответно а, пелагичните е, корабите за пелагичен е, улов, е, корабите за улов на скариди, изглежда има голямо разминаване. И бранша и представителите на съответните администрации казаха на комисията не дейте, не го правете. всички, всички присъстваха там. Въпреки това, нещата тръгнаха и хората бяха против. И има и липса на прозрачност от страна на комисията. Тя просто не иска да се, влуша, да се вслуша. То неодавна имаше заседание на регионалния консултивен комитет. Комисията каза, беше приключил точно кръг преговори и, е, а, и в тези случаи те бяха говорили с а, тях, но не с нас. И така, да погледнем финансовата ситуация. Можем ли да променим ситуацията? може би вие ще кажете, че може, но на практика почти за всичко вече са поети съответните ангажименти. Така, из искам да кажа, че няколко са причините да не може да се използват различните условия. За, а, говорихме а, примерно за корабите за лов на скариди, които 70% са кратили своята работа, защото просто а, техническите мерки ги затрудняват а, а, страхотно в финансово отношение. Говорихме за резолюцията. Ние разбираме проблема, че това са а, данни от 2008 година, те не са актуални, ситуацията сега е друга. И комисията каза, че сега ситуацията е друга. Главоногите вече не са в такова положение, в което са били, но сега не дават друга обосновка. Сега говорят за положението в риболовните райони. Какво всъщност става? Дали става въпрос за състоянието на запасите или защото тамошните рибари не искат а, ние да ловим риба там? Имаме технически параметри, които позволяват да се извършва а, риболов, за който сте се подписали, че ще можете да го правите. Може да имате риболовно усилие одобрено и след това да има такива технически спецификации, че на практика да не можете да осъществявате риболова. Парламентът вече каза, че техническите е, условия винаги трябва да бъдат в е, е, сферата на е, въпросите, които са обект на договориране, а не да бъдат въпрос на някаква комисия, защото а, тези технически комисии ни, ни дават възможност да договаряме нещата. Това си е част от самия договор. В, в явно е сега, казаха ни, че не можем да отваряме отново а, преговори за примерно северните страни, но добре, тук можем 70% 17% риболовно усилие, но всъщност става въпрос 70 милиона. Аз се надявам, че за Мавритания ще можем да договорим нещата. Благодаря. Мога ли да дам думата отново на представител на комисията? Да, определено можете. Why is everybody looking? Защо всички ме гледат? Еми аз искам да поясня няколко неща тук. Едно от тях е, че в Мавретания флота ни казах две неща. Първо казаха, о, не ни харесват тези технически условия. Това е едното. Но второ, да, абсолютно искаме да сключим този договор. Така че не беше еднопосочно посланието. Не е като вземете си куфара и си отивайте. В никакъв случай имаше доста по-богата гама от смисли. А, въпросът е какво да се прави в такъв случай. А, предвид на техническите условия, които са така нови, да им дадем възможност да, да пробват, да видим какво ще стане, или просто а, правите така, че изобщо да няма възможност за риболов в продължение на една година. Това е въпросът. Знам, че има прости решения, защо просто не отидете да им обясните, да им го набиете в главата, да разберат и не е така. Не е толкова просто. Това е първото, което искам да изясня. Много са промените в техническите условия, увеличава се приноса на флота. Между другото, това не е основната пречка за флота. Те не казват само това става економически нецелесообразно за нас. Ние отчитаме стоеността на улова. А, между другото, цените се вдигнаха. Ако го спом... Спом... сравните с предния протокол или с 1997 година, цените са се вдигнали. Това се отнася не само до Мавритания, а за други а, страни и ние трябва да сме точни когато коментираме нещата. Тоест, техническите условия са различни в зависимост от сегментите на а, флота. Да вземе пелагичните видове. Очудваме, че казва, че нищо не получаваме обра... а, в замяна. Количеството се увеличава неимоверно от 300 хиляди тона пелагични видове и имаме и приори... също така и приоритетност – това не може да, да го квалифицирате като нула. За изключителната економическа зона това е а, е, въпрос, който а, е, е важен за флотата, определено. ние получаваме други видове. Поради тази промяна в а, е, зоната решаваме друг въпрос за устойчивостта на риболова. Това беше обсъждано до припадък с отрасала. И има видове, които трябва да се защитават. Например, сърдинелата. Ако иска флота да лови сърдинела, там има прекалено висок улов и не може да се лови както преди. Намаляваме за, за по отношение на запасите сърдинела, увеличаваме в други запаси. Между другото, флота каза, основният приоритет е количество, най-голямо количество. Ние казахме, искате ли да продължите да работите в същата зона, ще трябва да има определени ограничения в видове и подвидове, като сърдинелата направо. И, например, те казаха, не, искаме по-голямо количество. И оттам се променят техническите параметри на риболовния район. И между другото, това не е нещо, което се прави без а, информация. Ние анализирахме поведението на флота през изгоните, изминалите години. Около 60% е, е, от улова е в а, зона, която сега се определя като нова а, риболовна зона а, дали нещата ще се променят, а, трябва да се изчака, но а, да се върнем към старата риболовна зона, това просто не е, възм... не е опция, не е възможност. Между времено не става въпрос, че имаме повече ем, видове от пелагичните видове, а те са по... с по-висока стойност цената е почти два пъти по-висока на видовете, които се ловят в новата зона, отколкото в старата. Това означава, че флотите трябва динамично да разглеждат въпроса за това как да подходят към своя пазар. Това не означава, че ще им бъде без всичко безплатно. Те трябва да се позамислят как ще пуснат всичко това на пазара, като е, економист не може да гледате на нещата и да казвате сети респарибус. А, не. А, нещата не може да се разглеждат като при равни други условия, защото трябва да се мисли а, е, творчески и да се видят а, е, условията при новите възможности. Сега трябва да се използваме от този момент. Е, даваме си сметка, че за съжаление моментът не е много удачен. През лятото все още имаше известна несигурност относно техническите условия. Те трябваше да се преведат. След това биологичното затваряне на региона за а, скаридите, между другите Два месеца трае този период, т.е. не можеше така или иначе да се ловят скариди. А за пелагичните е, флоти това е край на сезона. Т.е. ако мисля, че трябва да ловуват по-кратък период, то тогава е логично. Сега предстои сезон, през който не могат да извършват риболов. А между другото, за, а, туна, за рибата тон в момента е сезон. Сега влизаме в подсегментите на главоногите. Там въпросът е дали сме загърбили становищата на учените. Очевидно не. Ние се опираме на най-актуалните научни становища, с които разполагаме. Друг е въпросът, че по време на преговорите излезе интересно проучване на Испанския институт, който ние много внимателно прочетохме. Там се казва, ако има подходящи мерки за управление на а, запаса, можем да предскажем много бързо възстановяване. И това е вярно. Това е един а, запас, който има живот така или иначе в рамките на година и две и в зависимост от биологичната ситуация и мерките за управление може да означава, че ще има силни флуктуации в наличността на този рибен запас. Споделихме това с Мавритания. Мавритания призна, че е възможно в съвсем крат е, срок да има възстановяване на запаса, което е вярно. се сочи, че това е много вероятен сценарий. Мавритания обаче каза, ние искаме да дадем на нашата възможност, нашата флота възможност първи да ловуват за този вид запаси. Това е нещо, което те могат да направят. Тези, които са пелагичните флоти, те са по-отдалечени и не могат да правят това. Мавритания казва, ако първо нашите ловят и ако има излишък, по това се потвърждава, можете вие да се ползвате от вашия приоритет. Това са условията за този а, а, случай. Това е съгласно а, морското право. Не е достатъчно да се каже има много главоноги. Трябва съответната държава да каже какво иска да прави с тези главоноги. Ние не може да им се налагаме. Това е идея, която също бе лансирана от отрасала. Те казват, ние ловиме това нещо от векове и за това ние имаме първо право на приоритет. Не, не е така. Много силен е аргумента първото право да бъде на местната флота. Какво става сега? Имаме по-актуална информация. Тя казва, че има основание да се вярва на тези прогнози, има увеличение на запасите, добре, тогава да ползваме възможностите предвидени в протокола. Нека да ги а, разгледаме с Мавритания. Обеден съм, че ако има голяма възможност, ако има излишък, той ще бъде предоставен. И от всички гледни точки това няма да е има никакви проблеми, а ако се зачитат правата на местната флота и да не се допускат конфликт между две, две различни риболовни флоти. А, и също така да не се забравя, това са рибни запаси, а, запаси от морски организми, които а, имат кратка продължителност на живот, което може да води до големи а, колебания в а, количествата. И така, как да процедираме? Аз казах, ако правните възможности следните, казваме сега не и почваме да договаряме от начало, имаме юридически аспект. Няма възможност бързо да се договори нищо и следователно не може да се а, извършва риболов там. Това трябва да е ясно и всички да го осъзнават. Представете си и ентусиазма, с, коя, с който другата страна в преговорите ще каже, а вие ни а, отказахте, ние сега не искаме този протокол. А не може да си представим, че те ще кажат, о, ние сега проявяваме разбиране, ще ви дадем всичко, което искате, елате, моля ви се, да подписваме. И така, има някои е, фактологични е, въпроси, които са ми зададени в Скаридите, мисля, че около 70% е спаднал риболовното, възможностите за риболов. Имаме свиване, но трябва да е ясно, че поне половината флот трябва да може да продължи да извършва риболов в оригиналната зона. Тази зона е, е нова, въведена е с оглед на намаляването на използването на тралове по морското дъно, трябва да разберем, че не може да се извършва риболов при старите условия и това не може да се ползва изобщо като довод. Така, нашите доводи са тези и ние ще разгледаме всички технически проблеми, които, въпроси, които вие поставяте и ще ги обосновем бих казал, най-доброто, ако искаме реално да имаме възможност за риболов, трябва да не се отказваме, трябва да е, процедираме сега, да видим какво ще стане с новите технически условия и да го обсъдим с мавританците. Ако а, се окаже, че улов за единица риболовно усилие не е достатъчно като мярка. И накрая, след като Мавритания получи средствата, тя ще вдигне ръце и ще каже всички сме доволни, няма повече какво се занимаваме. Разбира се, такова едно виждане е твърде опростенческо. Първо имаме клауза за отказ. А маританската страна знае, че ако ние демонстрираме, е, разбира се, първо трябва да се започне с риболова, за да се види как ще тръгнат новите условия, но ако не освояваме възможностите по този договор, ние можем да го прекратим. Тоест, ние не рискуваме тези 70 милиона евро. Те са 67 всъщност, но това са подробности. Тоест, ние не губим тези пари от самото начало. Ние можем да си ги изискаме да не се възстановят. А, и ако каж, си кажете, хубаво, Мавритания си прибира парите и вика, аз ти взех парите, сега няма да ти ги върна. Не е така. Разбира се, Мавритания е длъжна да зачита международноправните е, норми и ние имаме пълно право да изискаме парите, ако е, насрещната те условия не са изпълнени. А Мавритания не може да каже, ако ние не ползваме нищо, което е фантастична хипотеза, е те да кажат, а, добре, айде, е, ще задържим 10-15 милиона, но едва ли, аз просто не мога да си представя такъв сценарий. Накрая, защо две, а не три години? Ние предлагаме за три години, след това те излязаха с финансовите разчети, ние казахме, ние преценихме, че те са прекалено високи и а, а, това беше така съвсем а, а, близо до варианта на протокол, който имаме сега и така добре ще прием тези условия, но за две години. И така преценихме, че е по-добре така да процедираме, защото поне имаме техническа възможност да продължим да извършваме риболов, а не да не се отнеме тази възможност за много дълъг период. Аз продължавам да отстоявам готовността си да отговоря на по-ташни въпроси, ако имате такива. Господин Мартин, като пред докладчик има думата. Не, извинете. вашия въпрос към комисията ли е? Аз останах с впечатление, слушайки много внимателно, че получаваме съвсем различна информация. Това, което го чух накрая, много ще ви помоля да ми го предоставите в писмен вид, за да мога внимателно да го проуча. Може ли това, което ни го казахте, да ни го представите? Председателят ще бъде доста дълъг документ, ако ни го дадете в писмено. И аз така си помислих, казва председателят на комисията. По-конкретно, ако искате на... вие да ми кажете точно какво ви интересува. Добре, господин Мартин, заповядайте. Трябва темпо. Благодаря. Съвсем накратко, защото ще трябва да се върна на председателското е, място. Благодаря на изказалите се. Аз се радвам, че сме съгласни с Изабел всъщност е, нашите позиции са съвсем различни. Положението се е променило след 2008 е, година. Вярно е, че преди това се казваше, че има свръхулов, а сега се казва, че октопода е изключен. Аз бих споделил вашата позиция, но трябва да се види все пак положителното в това споразумение. То може да се предоговори, но ако споразумението е добро, няма да има нужда от предоговаряне и това ще облегчи всички. Ние също не харесваме техническите е, мерки и искаме споразумение. Мавритания казва същото. В такъв случай или в крайна сметка всичко ни харесва и продължаваме е, да ловим, или оставаме една година без да ловим. В крайна сметка ние не използвахме най-подходящия период през август за скаридите. И всъщност на практика ние не ловим. Основният проблем тук не е увеличаването на цената – не парите са основния проблем пред флота. Разбира се, не се гледат само економическите аспекти. Стойността на рибните ресурси се е увеличила, сигурно, не знам с колко, но във всеки случай не е увеличена три пъти. А три пъти са увеличени задълженията на рибарите от 13 000 на 20 000 са увеличени количествата и ни се казва, че стоиността е увеличена. Не знам, но много е странно в случая с пелагичните видове, че се иска избягване на свръхолов. Но дори не сме поискали от Мавритания някакъв план за управление, който да осигури устойчивия улов на пелагичните видове. Сега за главоногите. Вярно е, че може да се преразгледа, но все пак споразумението е странно. Казва се, може да се преразгледа. И в крайна сметка, като съхраним възможностите за местните рибари, бихме могли да преразгледаме нашите договорености и се добавя с съответното приспособяване на финансовото участие. Така че подходът е много странен. Положителната страна на това споразумение е това, че никой няма да бъде в конкуренция с нас и че условията са същите. Видяхме тази сутрин как комисията работи в тази област. Видяхме какво става с ННН Риболова. Трябва в крайна сметка наистина да има някакъв баланс и да се претеглят положителните страни и отрицателните страни. И мисля, че трябва да бъдем последователни. Комисията настоява на това, че трябва първо да видим дали ще сработи протокола и след това да преразглеждаме. И че не сме застрашени с изплащането на 70 милиона. Аз обаче съм скептичен, защото знам други случаи, в които не са ни върнати парите. Сега, може би мавританските партньори са по-коректни, но все пак съществуват прецеденти. И последно, мисля, че от економическа гледна точка споразумението не е изгодно и от социална гледна точка нанася е щети. Не го казвам аз като докладчик, самия отрасъл го казва. Благодаря you very much, Mr. Mata. That was a long and very interesting. Благодаря. Дебатът беше много дълъг и интересен. Благодаря ви, господин Мато, за доклада, за представянето на доклада. Сега отново ви давам председателството. Остават още 6 точки в дневния ред. Gracias, я ме he траже. И пасамо Y pasamos 12, posibilidades пак съм председател. Сега следващата точка е споразумението с Република Маврици. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Взимам отново думата, за да ви представя новото споразумение и новия протокол между Европейския съюз и Република Маврици. Става въпрос за ново споразумение и за нов протокол. Получихме мандат за преговори от страна на съвета през януари тази година и преговаряхме до парафа на текстовете през февруари 2012 година. Законодателните текстове са прияти на 3 август. Че, значи, както ви казах, става въпрос и за ново споразумение, и за нов протокол защото настоящото споразумение беше доста устаряло, трябваше да се усъвремени във връзка с промените в Европейския съюз, в частност да се хармонизира с предложенията за външните измерения. Припомням, че през декември 2007 година предишния протокол беше изтекал. Сега, по самото споразумение – то отразява в структурата си предишните договорени споразумения, договарени от 2004 година насам, определя основните принципи на партньорството, определя сътрудничеството в научната област, елементите за сътрудничество, като например Смесената комисия, така че това е съвсем класическа рамка на сътрудничество. Това споразумение бе сключено за 3 годишен срок с възможност за мълчаливо продължаване. В член 6 е залегнала и клауза за преразглеждане. Сега, оперативната страна, където се определят възможностите за риболов, става въпрос за рибатон, за далеко мигриращите видове и протокола, който парафирахме е със срок от 3 години. Предвиждат се възможности за риболов за 86 кораба в, от Европа, 41 с мрежа за лов на тон и 45 с парагади. Наистина не става въпрос за големи количества, защото става въпрос за 5500 000 тона, но и финансовото участие е съизмеримо то представлява 357 500 евро за достъпа, към които пари се е, добавят 302 500 е, евро годишно за подкрепа, което прави всичко 660 е, 000 евро на година. Учитат се препоръките на регионалната организация. Протоколът също включва клауза за изключителност и съществуват различни елементи, е, които се включват във всички последни протоколи, например за условията за подкрепа на отрасъла и, например, клауза за правата на човека, така както го правим във всички последни протоколи. Съществуват технически разпоредби, които може би няма да разглеждам сега. Например, е, моряци от Маврици, които трябва да присъстват на корабите. Присъствие на наблюдатели се предвижда също на корабите. Съществуват и други мерки за отдалечаване на нашите кораби възможно най-много от бреговете, за да не се намесваме в крайбрежния е, улов защото става въпрос за разрешителни само над 15 мили от брега. В заключение ще кажа, че това е много важно споразумение, защото допълва цяла поредица от споразумения в Индийския океан. Засилва се сътрудничеството по този начин с Маврици на регионално равнище и по-добре съблюдаваме препоръките на регионалните инстанции. Също така искам да подчертая факта, че в Република Баврици съществува преработка на риба, която е много важна за економиката на тази държава, представлява около 6000 работни места. Така че идеята също е част от флота да допринесе за работата на тази промишленост за разтоварване и преработка на рибата на място като разбира се, е, трябва да знаем, че пристанищните инфраструктури в Марици са с добро качество. Това е представането на споразумението и разбира се, съм на ваше разположение да отговоря на ваши евентуални въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Господин Санчес има думата. Благодаря. Това споразумение с Маврици е в продължение на отношенията, създадени през 89-та година. И то продължава протокол от 2007 година от е, формална гледна точка, включва всички норми, за партньорство между Европейския съюз и трета държава. Но нека комисията ми обясни следния аспект. Първо, състоянието на ресурсите. Говори се за риболов на, на Том. Мисля, че регионалната комисия за тона в Индийския океан разглежда много подробно този запас и ми се иска да чуя дали наистина тези количества отговарят на установените запаси. Друг въпрос за местните рибари. Има ли истинска конкуренция? И именно това разстояние от брега от 15 мили. Обикновено крайбрежния улов е до 3 мили, а тук говорим за 15 мили. Според техническите данни, с които разполагам, местните рибари са около 3500 души. А хората, работещи в областта на тона, най-общо казано, са около 5000. Та искам да знам какво е точно състоянието каква е точно конкуренцията между местните стопанства и европейския улов. Благодаря. Благодаря комисията. Ah, Извинявайте, не ви видях. Заповядайте, имате думата. Да, ако ми позволите, господин председател, искам да се върна на двата подигнати въпроса. Отчели сме всички препоръки на регионалната комисия за управление на риболова за този вид. Основните видове тук са, са два вида на рибатон, за които няма свръхолов. Бих казал също, че референтният тонаж, който е определен, е сравнително нисък. Това е малък процент от улова в е, зоната и той е фиксиран според е, историческите наблюдения на е, улов в изключителната економическа зона на Маврици, т.е. свързано с целия улов от преди 2007 година. Сега за конкуренцията с местните оператори. Вие сам го казахте. Вярно е, че обикновено става въпрос за 3 мили, докато сега говорим за 15 мили от брега пред, просто прилагаме принципа на предпазливост, за да се ограничи всякаква конкуренция с местните стопанства. И освен този аспект на, на разстоянието, става въпрос и за различни видове, защото местните рибари, доколкото ние знаем, не ловят видовете, предвидени в протокола. Това е. Благодаря ви. Señor está ah, bien. Okay. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Добре, преминаваме към следващата точка. Е, възможности, риболовни възможности с Република Мадагаскар. Сега комисията ще представи новия протокол. Имате думата. Благодаря ви отново. Сега в случая с Мадагаскар става въпрос за подновяване само на протокол, защото настоящия протокол изтича в края на годината, така че е много важно да въведем нов протокол, за да може дейностите по риболова да продължат. Преговорите се състояха в началото на годината. Текстовете бяха парафирани с властите от Мадагаскар на 10 май 2012 година и комисията от своя страна прие законодателните предложения на 19 септември тази година. Този протокол е, е с две годишен срок и този срок се обяснява с е, особеното положение в Мадагаскар. Знаете, че това е страна, която в момента е в политически преход и ни се стори, че е по-подходящо да работим с такъв срок, сравнително по-ограничен срок, за да можем да позволим на следващия президент, следващата власт, която е, ще настъпи в Мадагаскар принципно в началото на следващата година да предоговори протокола. Политическото положение е доста сложно на този остров и ние наистина бяхме много предпазливи. Получихме зелена светлина от страна на нашите колеги от външната служба. Те ни обясниха, че наистина нищо не се противопоставя на подписването на такъв нов протокол с Мадагаскар. Сега, що се отнася до риболовните аспекти на протокола, става въпрос за 96 кораба, от които 40 сейнера и 56 кораба с парагади за улов на повърхността, т.е. това са сходни цифри, като в предишния протокол, но пък малко увеличихме референтния тонаж от 13 300 тона на 15 000 тона, за да отчетем наистина действителния обем на улова. като това не засяга по съществен начин риболовното усилие. Финансовото участие е от милиони и половина на година, повече от 900 хиляди за достъпа и е, останалата част за подкрепата. От какво може да ви заинтересува от техническите мерки? Говорим за ВМС наблюдението, говорим също за участието на моряци е, от е, АКТБ, става въпрос за 20 души. Също така разпоредби за наблюдателите, както и разпоредби за избягване на конкуренцията с е, крайбрежния лов. В случая с Мадагаскар границата бе установена на 20 мили вместо 12 мили в предишния протокол. И накрая има разпоредби, които предвиждат въвеждането от следващата година на електронния бордов регистр систематично нашите кораби, за да може да се извърша мониторинга и докладването на улова. Какво можем да кажем по този протокол още? Научните данни бяха взети предвид, съобразени с наличните най-добри становища на регионалната комисия. Тук също става въпрос за два основни вида рибатон, които не са в свръхулов в тази зона. Усъвременихме протокола във връзка с задълженията, проистичащи от реформата, а именно задължения свързани с управлението. Говоря за клаузата за прекратяване, свързана с правата на човека също така клаузата за задължение за подкрепа на отрасъла, както и клаузата за изключителност. Що се отнася сега до таксите за корабособствениците, ние извлякохме полука от е, всички въведени до тук реформи. Има увеличение на тези такси от е, сейнерите с 25%, а за парагадите увеличението е с 5%. Това е малко по-общо казано подкрепата за отрасъла, инвестирана в Мадагаскар през последните години, бе използвана най-вече за контрола на риболова и мониторинга, така че най-вече за възпиране на ННН риболова. Това е изключителен важен елемент. Това е признат като съществено значение в Мадагаскар. Знаете, че ние финансираме план за наблюдение в Индийския океан. Той работи много добре и Мадагаскар в тази организация е много сериозен партньор, много активен партньор и съответно се възползва именно от тези пари, за да може да участва активно в това наблюдение. Това е, господин председателю, това мога да кажа по този протокол с Мадагаскар. Благодаря. Muchas gracias. Señor Rivellini, ponente. Благодаря. Господин Ивелин, благодаря. Господин председателю. Искам да благодаря и на комисията за проекта за споразумението за партньорство между Европейския съюз и Мадагаскар. Има обаче едно съмнение, което и преди съм споделял с вас. Мисля, че предложението на комисията би могло по-явно да насърчава отговорния риболов, като се има предвид развитието на страната и се е, подчертая най-вече наблюдението на риболова и управлението на ресурсите. Също така повишаване на ветеринарно-медицинския контрол. Такова нещо не се споменава в предложението на комисията. А мисля, че трябва да се включи. Мисля, че трябва да има такава точка за здравословни рибни продукти. Споразумението за партньорство изобщо и финансите по-специално, които ще се предоставят на Мадагаскар за развъдници и други дейности. Това, това няма нищо лошо, но трябва да има външен, външен контрол на тия дейности. Мисля, че и това трябва изрично да се е, включи в предложението на комисията. Струва си и колегите да помислят е, по този въпрос. Е, да, определено е добро, така или иначе предложението, но мисля, че ще спечели от тези две изменения. Председателя, благодаря ви. Господин Кадек. Благодаря, господин председателю. Извинявайте, че веднага взимам думата, щом пристигнах бях наистина другаде. Просто искам да кажа, че това споразумение е много важно за Европейския съюз. И в частност за корабите с парагади от остров Рейньон, които ловят 70% от е, запаса там. Достатъчно строги са мерките, така че Мадагаскар може да бъде уверен, че устойчиво се извършва този улов, без никаква загуба за е, държавата Мадагаскар. Освен това, под финансовата подкрепа за отрасъла от страна на Европейския съюз се увеличи, така че ще има положителни последици и за контрола, и за хигиената. Увеличаването на тонажа наистина отговаря на по-високия улов от страна на европейските кораби, но все пак трябва да се спомене, че е, цената се е покачила също. Всичко това е съобразено с научните становища за тона в е, Индийския океан. И в случая наистина става въпрос за последователно продължаване на предишните протоколи. Мисля, че е много важно също така да се отчитат и наблюденията на нашия колега Ривелини. Ето това исках да ви кажа. Благодаря. Е, Аня Диралго. Благодаря, господин Калек. Е, комисията има ли нещо да добави? Да, благодаря. Съвсем накратко искам да благодаря на двамата парламентаристи за тяхните изказвания. Вярно е, че подкрепата е по-висока сега. Ще можем да финансираме повече дейности в областта на наблюдението, на мониторинга, на санитарните е, дейности. Разбира се, това го няма изрично в парафирания текст, просто защото ние е, създадохме рамката, но е предвидено 3 месеца след въвеждането в сила на този протокол да се създаде смесена комисия, която ще реши как най-добре да се освоят парите от финансовата подкрепа. Разбира се, всичко това в партньорския дух между Европейския съюз и Мадагаскар, така че 3 месеца след влизането в сила ще видим този списък от показатели и разбира се ще отчетем това, което вие споменахте. Сега по повдигнатия въпрос за необходимостта да се контролират по-добре разходите, ще припомня, че въпреки затруднения контекст в Мадагаскар има подобрение, има пътна карта, която в момента се съставя и някои от средствата, които бяха замразени за помощта за развитие, сега отново се пускат в действие. Разбира се, ние продължаваме с бюджетния и финансов контрол, който е необходим, в частност в рамките на смесените комисии и в рамките на нашите пратеници на място, които наистина имат за задача да следят много отблизо всички разходи в тази област. Благодаря. ¿Alguien? De acuerdo. Pasamos al siguiente punto, el punto 14. Благодаря. Следващата точка сега. Точка разни, 14. Както казахме сутринта. Ще чуем кратко представяне на доклада Галагър за техническите мерки. Благодаря, господин председател. В доклада за техническите мерки който одобри комисията с одобрението преди няколко седмици, доведе до тристранна среща, триалог, на която вие не успяхте да присъствате, но искам да, да благодаря на Струан Стивенсън, заместник председателя, за председателството на заседанието. Тежко беше заседанието, недостатъчно бе времето но при все това направихме каквото можахме за час и половина. Разделихме се на, на групи и успяхме да отбележим напредък. Това стана в четвъртък. На следващия ден получихме текста на комисията който изобщо не отразяваше е, почти нищо от това, което бяхме е, се разбрали. В резултат е, аз с докладчиците в Сянка се срещнахме и отговорихме на съвета и на комисията. Разбрахме се да уточним нещата по телефона. Така че чрез секретарията, заедно с докладчиците в Сянка, това успяхме да направим. Сега, двата въпроса, които не са разрешени, е Северна а, Шотландия, триъгълника Англоскандия. съветът не се съгласи с нашата позиция, въпреки че комисията бе по-благосклонна. И другия неразрешен въпрос. Ние е, бяхме постигнали съгласие в парламента, но не се прие на триалога. Става на въпрос за новите и ново разработваните видове предварително планиране. А, а те не се съгласиха. А, това мисля, че ще е, е трудна, а, трудна а, тема. Надявам се, края на годината да включим това в декларацията за мерките по ОДУ. Защото от предния път 12 месеца минаха и нищо не стана. А, ще се срещна с а, ресорния министр на Ирландия, а, който ще е, е председател на съвета следващото полугодие. Трябва да направим нещо, защото ще загубим доверието в нас. Всички получихте отговора на службите на, 9, на 20-21 ноември ще се гледа в парламента, а новите мерки трябва да се въведат на 4 януари. Ако не бяхме свършили работата през август. Ако о, вие не бяхте се доверили на нас, заедно с докладчиците в Сянка, когато само за 15 минути трябваше да обсъдим този въпрос, нямаше да успеем да постигнем нищо. Имаше, имаше за заплаха, имаше риск а, е, а, е, комисията да въведе а, е, изнаредни мерки, но а не се стигна до там. Беше обаче много напрегнато. Ако съветът обаче а, а, реши да предприеме нещо, това означава, че трябва да мине през съвета, така че съвета, през парламент, извинете, така че съвета бе по-предпазлив но а, всичко е добре, което свършва добре. Те искам да благодаря на всички вас а, за подкрепата, на вас, господин председателя, на Страна Стивенсън и, и всички колеги всъщност. Сега вече дребните риболовни кораби могат свободно да ловят видове, които не са застрашени. Благодаря. Много се радвам, че е постигнато максимално по а, това досие. Действително е така, съгласен съм. Някой иска ли думата по този въпрос? След като сме съгласни с текста, а, госпожа Льовин. Само за протокола Искам да кажа, че винаги, когато, както винаги, когато говорим по това досие, разполагаме с не повече от 5 секунди да се запознаем с документите, 15 минути за разискване на заседание на комисията. Да, води, имаше заседание на а, докладчиците в Сянка, така че се съмнявам всички да са се запознали с техническите мерки. Съмнявам се да сте успели да се запознаете с последиците от всички предложени изменения, които сега вече са включени в общия документ. сигурна съм, че всички внесени изменения, които са гласувани, са внесени с най-добри намерения – често пъти обаче е, за решенията, които вземем в тази парламентарна комисия, ни трябват сериозни, сериозни научни данни и е, оценка на въздействието. Това, което тук сме съгласували, обаче а, води до доста по-сериозни последици, отколкото други е, доклади. Мисля, че процедурата, която сме принудени да следваме, е напълно неприемлива. Като докладчик в сянка за групата на зелените, трябва да кажа, че бе невъзможно да си свърша работата. Значи ще трябва да сложа резерва върху подкрепата от страна на зелените, защото това не е сериозно свършена работа. Нямаме възможност да преценим доколко това е, това е, е устойчиво предложение. Благодаря. Следващия оратор. Нямах намерение да осложнявам дебатите, но във връзка с това, което каза госпожа Льовин. А, да, трябваше да водим дебатите, трябваше новия протокол да се е, въведе, е, да се приведе в действие януари до година. Да, знаехме, че няма време дори за втора тристранна среща. Трябва да се приведе на време документа, за да излезе в официалния вестник. Така че, е, така че аз е, е, разбирам госпожа Льовин. Определено много малко време имахме, но въпреки това успяхме да стигнем до съгласие с комисията и с съвета. Съвета, като се има предвид, че по никакъв начин не искаше, не искаше да отстъпва. И и при все това успяхме да стигнем до съгласие по, по а, някои много важни е, моменти. Моменти е с критично значение, не само за съхраняването на запасите, но и от огромно значение за нашите рибари. Аз мисля, че докладчикът заслужва, заслужава поздравления. Председателя, благодаря. По точка разни трябва да ви, информа, да ви информирам за решенията на координаторите. Проведохме разискването. Установихме, че има трудности с пътуването до Канарските острови, защото то съвпада с карнавала там. Решихме да го заменим с Дания или Ирландия. Други трудности произлизат от това, че домакините в Дания няма да са там на място по времето, когато трябва да се ходи там т.е. през февруари. Та няма как да стане това. Няма как да се отиде там по това време. Та, този, този въпрос остава отворен. Ще го обсъдим и утре с координаторите. Ще се опитаме по електронна почта да а, продължим разговорите по това въпрос, за да вземем решение. Знам, че трябваше днес да се реши, но а, трябва да го оставим поне до утре. Това е по отношение на 15-та точка, съобщението на председателя относно решенията на координаторите. Това има ли нещо друго за точка разни? Добре, следващите заседания 28 ноември цял ден и 29 само първата половина от деня. Ако няма други желащи да вземат думата, благодаря на всички и на преводачите. Приятна вечер. we're finished early. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Ah, thank you.